приключваме този дебат. Ще гласуваме утре по обед. А сега преминаваме към едноминутните изказвания. най-напред ще дам думата на госпожа Фиделевска от НП. Благодаря, господин председател. равното заплащане на мъжете и жените за същата работа е един от главните елементи за борба срещу дискриминацията по полов признак. Дискриминацията на работното място. Този принцип е записан още в Римския договор. Чрез неговото спазване можем да се борим за равноправие. Реалността обаче показва, че няма е, разковниче, няма някаква чудотворна мерка, която може да реши този въпрос. Трябва да оказваме все по-голям натиск върху страните членки, за да може те да се възползват от е, положителният опит в това отношение. Комисията, Европейската комисия, трябва да разяснява как трябва да се прилагат нашите законодателни актове по отношение на равенството между мъжете и жените. Благодаря. А сега? А господин Виеда. Благодаря, председателю. На, този, на това първо пленарно заседание след Деня на жените искам да подчертая, че в рамковата програма за научни изследвания за първи път е, има тема равенство на половете. Надяваме се, че ще вървим към 2020 година с изпълнението на множество мерки, които ще ни помогнат да преодолеем факта, че само 30% от научните работници са жени и съответно преподаватели в университетите. Смятам, че е в наш интерес като европейци да постигнем това, да работим с, с всички сили. Така ще а, спомогнем за равенството, производителността и по-голямата ефективност. Иначе няма да изградим едно преощаващо и безопасно общество. Пълното участие на жените в научно-техническите области би спомогнало да постигнем основната цел на стратегия 2020 година, а именно да повишим качеството на научно-изследователската работа. Благодаря. Следващият е господин Миранда. Благодаря, господин председател. Това, на което сме свидетели в Галиция, в Испания, е ужасно. Европейската комисия направи предложения по отношение на корабостроителниците в Галиция. Това е една високопроизводителна стопанска дейност, която осигурява голяма част от БВП. Загубата на, наш, на корабостроителните възможности ще бъде загуба за всички ни. Но сега понякога минават месеци преди корабостроителниците да могат да сключат нови договори. Губят се работни места. Положението в Галиция наистина е много сериозно. Затова Смятаме, че ако се загуби корабостроителната промишленост за Галиция, това ще бъде загуба за цялата страна, пък и за цяла Европа. Затова призоваваме Европейската комисия незабавно да реагира, като предложи нов фискален пакет за този стопански отрасъл. Благодаря. А сега господин Лоте има думата. Господин председател, комисията смята да наложи ново тълкование на тежкотоварните, високогабаритните камиони и минаването им през граница. Всъщност, това засяга и способността, и когато бъде взето такова решение, трябва да се помисли за влиянието върху околната среда, замърсяването, безопасността а, в становище на комисията се твърди, че а, голямогабаритните камиони са много по-опасни и Разбира се, тълкуването на комисията ще бъде въведен като минимален а, стандарт и камионите ще стават все по-дълги, по-дълги от 25 метра. Това ще се а, отрази на безопасността, на задълженията на дъганоплатеца, колко самостовете, например, в Обединеното кралство, които ще трябва да бъдат укрепени, за да понесат а, този по-тежък товар а, никой не е гласувал за да избираме комисарите. В същото време те вземат решения, които ще засегнат местните стопански субекти в Обединеното кралство. Късанам szépen. Következő felszólaló Tussas úr. που υπόσχονται Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις υπερετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου. Благодаря, господин председател. Мисля, че ние не отговаряме на нуждите на хората. Има огромно увеличаване на безработицата. Това въжи особено за жените и младите. В Гърция всеки втори, и пък и в Испания, всеки втор младеж е безработен. Имаме над един милион безработни. Същевременно Правителството продължава да слуша изискванията на тройката за урязване на заплатите и пенсиите. 33% от заплащането на младите е намалено. Виждаме сериозно намаляване в помощите за безработица, в детските. Това влияе. Решително хората емигрират, отиват другаде, за да могат да оцелеят. Някои а, дори не могат да а, не могат да задоволят най-насъщните си нужди. И в тези условия е необходима нова организация за подкрепа на работниците. Необходимо да им помогнем в тези трудни дни. А сега думата има господин Вадим Тудор. Благодаря, господин председател. В едно от решението на Болшевичката партия през 23-та година Сталин беше казал, не е важно как гласуват хората, важно е кой брои гласовете. А, това е отдавна известно, а, защото съществува мафия мафия е също, за която има мафия на допитването до общественото мнение. Аз съм социолог и трябва да ви кажа, че в Румъния положението в това отношение е катастрофално. Всяка година пазарът на допитванията е огромен. Става дума за десетки милиони евро. Допитването до общественото мнение фактически са предпоставка за избирателни измами, изборни измами. Необходим е строг контрол върху пазарът на допитвания в, на европейско равнище. Не можем да говорим за свободни избори, не можем да говорим е, за демокрация, ако имаме подобни измами. Абсолютно безсрамни измами. Благодаря. Благодаря. А сега Петро Константин Лухан. Сега през този период на економически трудности семействата се сблъскват, домакинствата се сблъскват с все по-големи трудности. Това води и до нарастване на домашното на насилието в дома. Необходими са много по-ясни мерки, много по-ефективни програми за предотвратяване на, на това насилие, на битовото насилие. Най-често жертви на това насилие са младите и особено децата. Те трябва да бъдат защитени наград, програмите на страните членки, които се финансират от Европейския съюз, включително и преки програми, като програмата ДАФни, трябва да продължат да осигуряват финансова помощ на онези, които се борят с битовото насилие. Преживяваме период на огромни предизвикателства – много пъти хората трудно решават проблемите си, затова е необходимо да им се помогне на национално и международно равнище. Благодаря. А сега е, думата има госпожа Данчела. В Румъния преживя тежка е, зима, много сняг, замръзване и много от производителите на, на зеленчуци се оказаха в много трудно положение. В окръг Бранчея над 40 000 квадратни метра парници пострадаха от зимата. Пострадаха от 60 до 100%. Няма сега за сега предвидени мерки за компенсиране на загубите на зеленчукопроизводителите. парниците и а, а, не се смятат като а, ефективна инвестиция. Трябва да се намери начин да се помогне на тези производители. Особено важно е да се помогне на производителите, а също така ще бъдем изправени пред дефицит на зеленчуци и по-високи цени. Благодаря. Сега господин Крисогенос от името на Зелените. Съвсем наскоро обсъждахме един доклад за равенството между половете. Ще ми се да кажа, че в хода на този дебат споменахме подобряване на положението на жените, но според мен ние отстъпваме от позициите в Гърция. Много сме далечени от целите, които сме си поставили. Има огромна безработица и за двата пола, но при жените тя е много по-висока. Според мен, Онези, които са най-сериозно засегнете, са жените, тъй като двата пола имат различни отправни точки поначало. Жените не участваха така масирано в пазара на труда, но и там има съкръщения и жените са засегнати по-тежко, тъй като им се плаща по-малко, с 20% по-малко. Изправени сме пред много тежки проблеми поради гръцката криза и според мен трябва да има целеви мерки за подобряване на положението и на социалното единение и равенството между половете. Трябва да има конкретна политика за това. Благодаря. Думата има и на Зубър. E e, Благодаря, господин председател. Е, е, има а, е, един доклад между Европейския съюз, доклад е на Световната банка, който показва каква е ситуацията в Португалия. Показва, че това е пакт срещу бедните в Португалия. В Португалия живеем непрекъснато в економическа криза. А, на, 40 000 души останаха без работа само през първите три месеца на 2012 година. 20,3% безработицата в Португалия. Една четвърт от португалците живеят под прага на бъдността. Съществува голям, голямо неравноправие при разпределяне на богатството. Въпреки това се правят опити още повече да се урязват правата на работниците. Положението става нетърпимо. Богатството на държавата се приватизира. Освен това, здравната система се ограничава. Е, и това е причина за увеличаване смъртността в Португалия. Европейските институции и Социалистическата партия продължават тези мерки. Португалия трябва да тръгне по нов път, който да доведе до намаляване на държавния дълг и до подкрепа на стратегическите клонове от економиката. Благодаря. Е, думата има господин Нуно Мило. Благодаря, господин председател. Португалия е, е, преживява в момента голяма суша. голяма част от територията на Португалия е засегната от тази суша суша, което дава голямо отражение на селското стопанство и най-вече на производство на храна за добитък. Увеличиха се разходите за енергия, изобщо разходите за производство на зърно и други стоки. А, ние призоваваме към солидарност. Както казах, положението е лошо, а, но, но Европа не помага на фермерите в а, моята страна. Трябва да се направи нещо. Защо европейските институции не се заемат с нашите проблеми? Те са пряк резултата от измененията в климата и засягат южните държави, каквато е Португалия. Съществуват специфични финансови инструменти и те трябва да се използват. Благодаря. Думата има господин Янев. Благодаря, господин председател. Вчера а, беше годишнината от а, ужасната а, терористична атека в Европа, която коства живота на 200 души и 800 бяха а, ранени. Хиляди семейства бяха засегнати. Спомняме си а, ясно тази дата. Имаше разследване, имаше осъдени, но а, имаше и въпроси по отношение на а, това на дело. Един от а, а, мой приятел ръководи е, асоциацията на жертвите от атентата и на, тази асоциация трябва да се помогне. Благодаря. А сега господин Комуцакус. Благодаря, господин председател. Преструктурирането на гръцкият дълг с обмена на гръцките дългови облигации ни даде един кратък отдих. Отдих в един дълъг маратон, маратон, от който, в който участва целият гръцки народ. Ние сме изправени пред ужасна безработица, затварят предприятия. Необходим ни е оазис, оазисът на развитието. А, но ние сме изправени пред изискване за драстични економики, а, економии. Затова са ни необходими нови идеи. Една нова Европейска банка за развитие, например, би била чудесна идея. Партията, която аз представлявам, подкрепя подобна идея. Тази идея трябва да бъде подкрепена и от Европейският парламент. А сега господин Кучери. Благодаря, господин председателю. Искам да спомена съобщение 2012, публикувано в официален вестник, в което комисията анализира държавната помощ за Air Malta. Те ще спрат да обслужват някои свои маршрути и с 20% ще съкратят капацитета си, което означава намаляване на туристопотока към Малта и удар по туризма в Малта. Семействата на засегнатите са изключително притеснени. 25% от БВП на Малта се генерира от туризма. В туризма работи около 40 000 души. Комисията предвижда, че над 1300 души ще бъдат съкратени в Малта и не можем да виним а, въздухоплавателната компания за това. А, не бива мерките за преодоляване на кризата да са за сметка на а, работниците. Важни са международните дестинации, които обслужва авиолинията. Важно е и за заетостта и възможностите за осигуряване на работа в Малта. Благодаря. Следващия оратор. Господин Върчеховски. Благодаря, господин председател. Напоследък сме свидетели е, на дезинформация по отношение на това, което става с партията на свободата на Вилдерс. Те са създали един портал. Портал, интернет портал, в който обвиняват преди всичко поляците. Поляците, които напълно законно работят в холандските предприятия. Твърди се, че те заемат работните, отнемат работни места от холандците. Съгласно а, холандските банки, поляците внасят 0,3% от а, холандският БВП. Намесиха се, намеси се и нашето посолство но а, казваме на господин Вилдер да се занимава с своите си работи. Очудваме се, че министър-председателят на Холандия мълчи по този въпрос, а общественото мнение в страната трябва да се дистанцира от тези действия на Вилдерс. А сега давам думата на господин Переро Родригес. Благодаря, господин председател. Искам да обърна вниманието на парламента и комисията на въздействието, което имат някои мерки за економии в някои страни членки, например в е, е Испания. В Кастела Ламанча са наложени строги мерки за економия, най-вече за инвитро диагностиката. Там са съкратени най-много средства. съкратени са средствата за диагностициране на редки заболявания. Ако така продължават да се налагат мерки за економия, Европейския съюз и въобще ситуацията ще стане нечовешка. Европейския съюз трябва да даде препоръки на страните членки, за да не се орязват правата на здравеопазване на европейските е, граждани. Благодаря. Думата има госпожа Неведалова. Много рада, че можем да нами привитат пани комисарко Василио за отповедно праве за област Благодаря ви. Много се радвам, че комисаря Василио е тук, защото искам да говоря за заедостта на младежите в Европейския съюз. Проблема е изключително важен в днешно време. Е, е, дори господин Баросо започна да говори по тази тема и за това, че са нужни средства. Но ние трябва да отидем много по-далече. Трябва да реформираме образователната система в целия Европейски съюз. Трябва да има професионална подготовка за младите хора. Това е едно становище, което все повече се налага в документите на комисията, но още нещо липсва. А, именно това, че не мислим от какво ще се нуждае Европейския съюз в бъдеще, не само по отношение на работни места, а точно в каква посока иска да се развива Европейския съюз. Това е една дискусия, която трябва да се води заедно с представители на промишлеността, на различни сектори, да помислим точно какви умения ще са необходими на младите хора, а не да се връщаме към проблемите от миналото. Трябва да гледаме напред бъдещето. Благодаря. Имате дума, господин, господин Коташ. Благодаря, господин председател. необходимостта от защита на а, интелектуалната собственост е много голяма. Но не мисля, че споразумението АКТА е адекватен инструмент за постигане на тази цел. Текстовете са доста неясни, могат да бъдат тълкувани по различен начин и нарушават някои от основните права на гражданите. Сезиране е съдът на европейските общности и се надяваме, че той ще се произнесе против. Ние също трябва да гласуваме против този договор. Страни, бързо развиващи се економики, където, откъдето идват най-голям брой фалшификати, няма да подпишат и не са подписали акта. подобна работа трябва да бъде ръководена от СТО. Акта е направно вредна. Господин Табаиди. Благодаря а, за това, че ми давате думата. А, важен въпрос а, Европа. Дали а, е, страните членки могат да бъдат санкционирани а, е, с намаляване на на средствата от европейските фондове и то, което става дума за е, страни в криза. Е, дори и държавите членки да заслужават тези санкции, регионите и населението не заслужават тези санкции и за това това налагане на подобни санкции е несправедливо. Според мен не е правилно около 500 милиона евро да бъдат е, отнети на Унгария България. Любопитен съм дали Испания също е наказана по подобен начин. Европейската комисия не бива да прилага двоен стандарт. Не се изказвам за налагането на санкции на Испания, напротив, но утре на заседанието на министрите на финансите най-вероятно няма да има повече мъдрост, отколкото прояви комисията в миналото. Госпожа а, а, Перс има думата. Благодаря, господин председателю. Само за една минутка да привлека вниманието ви към Екваториална Гвинея, една страна, която е под бутуша на диктатурата от дълги години и единствената демократична партия ще участва на девети този месец. Ръководителя е в затвора по обвинения, които са недоказани и това е нещо притеснително. Възприема се като тревожен знак и в цяла Африка, и САЩ, и ЮНЕСКО са се произнесли в негова защита Облика на тази е, диктатура е все по-страшен. 25% от децата умират преди да навършат 5 години. Госпожи и господа, това не спомага за стабилността в Африка. Е необходимо международно сътрудничество. Благодаря. Госпожа Костело има думата. Благодаря, господин председател. Призовавам Европейската комисия да разследва дали може да се намеси Европейския съюз по продажбата в Дъблин и други ирландски градове на лекарства, които могат да бъдат изписвани само по рецепта. Те се продават на улицата, а те се продават от престъпни банди по улиците на Дъблин и в други държави членки. Това е нещо много притеснително. Огромни количества лекарства, приспивателни и други успокоителни се продават. Това са опасни вещества и могат да бъдат още по-опасни, когато се приемат заедно с алкохол или други подобни вещества. Тъй като тези наркотици се а, закупуват а, легално, а, съдебните дела могат да се проточат много дълго. Трябва да бъдат предприяти мерки да спре тази продажба на такива лекарства, които могат да прода- бъдат продавани само с а, рецепти. А, положението е много по-опасно, отколкото в миналото. Octavia Sarbu következik. Mulțumesc, domnule președinte. Aproape jumătate din populație... Благодаря, господин председател. Половината от романското население работи под, живее под прага на бедността. И въпреки това президентът казва на румънците, че трябва да избират между заплатите и вноските за социално осигуряване. Необходимо е да се облегчи данъчната тежест. Но за тази цел трябва бюджета да се освободи от а, а, мерките за економии, а също така а, да се а, облагат а, достатъчно системно незаконните организации. Трябва да се създават работни места, за да имаме развитие. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред, а това е кратко представяне на Уставът на Европейското кооперативно дружество.